можем да приемем и отхвърляме категорично. Продължаваме да настояваме правителството в Мянмар да подпише споразумение за създаване на служба на върховен представител по правата на човека на ОНЕ. Резолюция за Русия, за а, върховенството на закона, изразяваме тревоги от наскорошните събития преследване на неправителствени организации, активисти, правозащитници и малцинства. Ние използваме понятието разочарование. Подчертаваме нашето разочарование по отношение на статута чуждестранен субект който се използва в Русия за търговски дружества и организации. Това е нещо, което разгледахме много обстойно предния път с делегацията ни за връзки с Русия. Изразяваме тревога по отношение на политическите съдебни дела и актове на, на, на насилие, в това число и убийств, убийства, както в случаите Магницки, Ходорковски и Политовска. Това сме го обсъждали също през май. Призоваваме съвета да приеме заключения за, заключение за правата на човека в Русия, което да може да подкрепи унези лица в Русия, които които работят за защитане на правата на човека. По такъв начин европейските институции ще излязат с общо послание за правата на човека в Русия. Има и други спешни доклади, които ще е, засегна малко по-нататък. Друго какво е станало? Както казах, Говорих пред журналисти на семинар, организиран от пресължбата на парламента за ролята на европейските институции в подкрепата на демокрацията, правата на човека и свободата на словото. Две години след арабската пролет. Около два часа продължи а, тая проява и обменихме много мнения. Посетих 11-та Междупарламентарна асамблея между Европейския парламент и Ашура, Саудитска Арабия. Много интересна беше срещата. Обменихме мнение за правата на човека и също така това е един добър пример за това как в парламента можем да включим правозащитните съображения в различните видове между парламентарно сътрудничество. Комисията по външни работи там изготвяме доклад в момента за Саудитска Арабия, както и предприемаме последващи действия след посещението на саудитския министр на правосъдието. Проведохме обстойни дебати с него и с министъра, така и с депутатите. Наистина, разговорите бяха особено открити и полезни по отношение на върховенството на закона и правата на жените в Саудитска Арабия. Зададох много въпроси, по които те дадоха отговори и мисля, че трябва да продължим да готвим доклада, но трябва да се възползваме от такива възможности за продължаване на дебатите. Проведохме среща с представителя на Оманската комисия по правата на човека с няколко парламентарни комисии също така се е, е, видяхме по правата на човека в Оманския на национален парламент. Представителя бе придружен от господин Саута Ли Алджабри, който е който представлява Националната Комисия по правата на човека в Оман. Много активна организация. Провеждат осведомителни кампании. Но отново засегнахме и с тях някои проблемни области, като например свободата на словото и положението с емигрантите в страната. Те също проявиха интерес към нашите мнения и гледни точки и се надявам, че всичките институции на Европейския съюз няма да откажат, няма да откажат помощ на тази институция по правата на човека. На 4 юни се срещнах с новоназначеният регистратор на Международния наказателен съд, господин Херман Ван Хебел. Той подчерта добре известните трудности, които съдът среща при изпълняване на задачите си с ограничените средства. Той се оплака от начина по който е било спряно финансирането на стажове за африкански юристи. Срещнах се с председателя на Международния център за преходна, преходно правосъди, господин Толберт. Това беше първата размяна на мнения по приемането на рамка, за политическа рамка за преходното правосъдие, както се предвижда в плана за действие на плана за действие. Виждаме, че тази тема много често е включена в дневния ред на нашите заседания. Необходимо е темата да бъде включена в нашия дневен ред. И така. Това бяха съобщенията на председателя. Стигаме до следващата точка в дневния ред размяна на мнение относно правата на човека в държавите от източното крайбрежие. Днес ще говорим в страните от източното партньорство с особен акцент върху Беларус и Азербайджан. За други страни говорим по-често в Комисията по външни отношения, например, говорихме за Молдова, разговаряхме за ситуацията в тази страна, също така и в рамките на Комисията по партньорство и сътрудничество. Също така беше проведено изслушване с новия ръководител на мисията в Молдова. Днес ще се занимаем с Беларусия, Азербайджан. Мисля, че ще започнем с Беларус, тема, която често е включена в дневния ред – Политиката на Европейския съюз към тази страна се основава на активен ангажимент. Прилагаме определени санкции, като заедно с това предлагаме подкрепа за гражданското общество. Искаме да се води диалог за модернизиране на страната и да се, Европейския съюз последователно настоява за незабавното освобождаване и реабилитация на всички политически затворници. Той подчертава многократно, че всеки турмоз на представителите на опозицията на гражданското общество трябва да, бъде прекрат... трябва да бъдат прекратени и да се сложи край на репресивната политика. В комисията ФЕД в момента се работи по препоръка към съвета за политика на Европейския съюз към Беларус. Докладчик е господин Палецки от Литва. Ние ще изслушаме господин Палецкис за работата му по доклад. Е, Европе... Специалният докладчик на ОНЕ по правата на човека в Беларус е Миклош Харацки. Миналата година някои от нас се срещнаха с него в е, Женева на заседание на съвета по правата на човека. Наскоро той представи своя доклад е, пред този съвет. Имаше гласуване по резолюция за Беларус миналата седмица и мандата на специалния докладчик за Беларус беше удължен с една година. Когато погледнете този доклад и заключенията, ще видите, че там се казва, че нарушенията на правата продължават системно с най-различни мерки и ще очакваме да чуем и вашето мнение. Благодаря на госпожа Аштан и комисаря Фюле за тяхното изявление, в което приветстват резолюцията на ОНЕ и осъжда двете смъртни присъди, произнесени миналата седмица в Беларус. Ще изслушаме двамата експерти и гости. Сред нас Сред нас е Владимир Лапкович, правен съветник и член на съвета по правата на човека в Ясна. Той има богат опит в областта на защита на правата на човека. Той оказва подкрепа на жертви на нарушение на правата на човека и, в, и по тази причина е бил задържан Председателят на Вясна е все още в затвор. Ще изслушаме това, което има да ни каже за ситуацията, за политическите затворници и новата политика към Беларус. След това ще изслушаме госпожа Елена Тонкачева, председател на съвета на Центъра за правна промяна организация с идеална цел, която работи по правни права и правата на човека. Ще чуете за ситуацията на съдебната система, предварителния арест и други закони. Ще, може би ще чуем и за създаването на институцията на омбудсмана. И така, ще дам думата първо на господин Лапкович, унези, които искат да слушат на руски, могат да се включат към седми канал. Господин Лапкович, заповядайте. Добър ден, уважаеми колеги. Аз ще говоря на руски, понеже няма да мога да се изразя достатъчно ясно на английски. Представлявам ЕСНАП, правозащитен център. Председателя ни в момента е в затвора. Той е политически затвор, затворник и е осъден на 4 години и половина, решавана от свобода, както и други политически затворници. Изказването ми ще засегне е, доклада на господин Полецки, нашия председател, и е, както и някои други негови документи също ще използвам като основа. Преди всичко ще ви запозная с положението с правата на човека в Беларус. Към момента. Ние сме в ситуация на системна криза на правата на човека в Беларус, която се задълбочава не можем да си позволим, не можем да кажем, че има какъвто и да било напредък в нито едно отношение. Продължава да има проблем с политическите затворници. В момента са 11 в Беларус. Сериозно безпокойство губи наказателния процес в момента, който тече в Витебск. Гайдуков е обвинен в държавна измяна и предполагам, че в зависимост от съдебната присъда, която ще бъде из... ще е, се приеме едната седмица, вече ще станат 12 политическите затворници. Искам също да очертая да обърна внимание на трите смъртни присъди в Беларус през последните няколко месеца. Беларус продължава да, да, се, да се практикува екзекуцията като вид наказание. И за съжаление, от моментът на пристигането на господин Палецкис и изготвянето на проекта доклада му, вече се налага да се промени, защото, защото смъртните присъди станаха три от тогава насам. Така че трябва да се актуализират данните. Все още, слава Богу, не са изпълнени, но са приети. Искам също да подчертая, че положението с правата на човека не може да се мери чрез количествени показатели. Например, че 12, през 2012 година са били осъдени 200 човека, подведени под административна отговорност, да кажем, а през 2011 е, година са били 800. Не. Положението с правата на човека трябва да се оценява системно, по системен начин, защото гражданското общество, гражданите на, на Беларус трябва да могат да упражняват своите граждански права. И доколко това е така, доколко е свободна пресата в Беларус, доколко, доколко е, е възможно доколко съществува право на мирен протест в Беларус. В през 2011 година се промени законодателството в Беларус, което всъщност направи невъзможно организирането на мирни протести. Статистиката ни показва, че 99,9% от заявките за обществено-политически мероприятия се забраняват, да, дава им се отказ. С други думи, в страната не повече от 2-3 е, протестни е, демонстрации са се провели от тогава. Затова, ако сравним е, цифрите за 2011 и 2012 година, няма как да видим каквото и да било подобрение. През 2011 година имаше много тежка репресия в сравнение с 2010 година имаше много масови протести през 2012 година след това, но сега вече това не се наблюдава. Няма протестни действия. Това обаче се дължи именно на, на, на, на дълбокия страх, който цари в българското общество. Репресиите от 2011 и 2012 година напълно парализираха всякакви, всякакви възможности за масови протестни действия. В резултат от всичко това намаля и, случ... намаляха и случаите на репресирането. Но, но, но това не се дължи на политическата воля на управляващите, които са осъзнали отрицателното въздействие на репресивните дейности. Просто това се дължи на, на задушените обществено-политически дейности от страна на опозицията и други дисиденти. През последно време не е, не е регистрирана нито една нова обществена организация. Имаше около 10 молби, но а, всичките получиха от, отказ. Правото на, на сдружаване също, също се потиска в Беларус, най-вече, що се отнася до гражданското общество, организации, които, които са с обществено-политически заявени интереси. Продължаваме да наблюдаваме натиск върху правозащитниците. Е, е, Център Весна през 12-та година загуби офиса си, просто им беше отнет в рамките на процеса, на е, наказателния процес срещу Беляцки председателя, който в момента е лишен от свобода в затвора. Не може да се твърди, че през 2012 година се е подобрило положението на политическите затворници и изобщо за правата на човека, защото именно през 2012 година а, имахме безпредседентен натиск върху политическите затворници и влушаване на, на, на, на режима на наказания при Автукович, Статкевич, Дитка всичките тези хора наказанието бе заменено с лишаване от свобода. Статкевич беше кандидат за президент на, на последните, по време на последните президентски избори. Всичките политически затворници по един или друг начин са обект на натиск, понякога, понякога и, и, и нечовешко отношение и изтезания нямат право на свиждане много от тях. лишени са от възможност за, за получаване на вещи и, и хранителни продукти. Подобни са, подобно е положението при всичките политически затворници. През 2012 година един от политическите, политическите затворници, който бе помилван от Лукашенко в края на 11 година, Василий Парфинков, бе осъден на 3 месеца. Лишаване от свобода тази присъда той вече е изпълнил, вече е на свобода, но, но се свързва с политическата му дейност след помилването през 17-та година. Този млад активист в момента е под наблюдението на българската полиция и вече, вече, вече отново има дисциплинарни санкции, наложени му, което може да доведе до повторно решаване от свобода. Всичките тези фактори показват, че положението с правата на човека се влушава. Последното нещо, което искам да повдигна тук са два момента от доклада на господин Полецкис. Първо, целта на доклада е подобряване на отношенията с Беларус. Аз мисля, че акцента трябва да се измести. Не подобряване на отношенията с официалната власт, а по-скоро подобряване на положението с правата на човека в страната, защото това са два корено различни подхода. Също особено важен е и един друг момент. Факта, че Лукашенко след като арестува повече от 50 човека през 2011 година и, и, и, и в момента има 11 политически затворници, всъщност е, е, напълно пренебрегна е, резолюция на Европейския парламент от тази година. Отправната точка трябва да бъде реабилитацията и освобождаването на политическите затворници. Европейския парламент трябва да, да продължи да настоява на това. Трябва да се промени а, а, член 193, първа линия на наказателния кодекс. Именно за тази цел трябва да се променят и, и разпоредбите за избирателните права. Това трябва да са основните искания на Европейския съюз, а не подобряване на отношенията, защото Беларус е страна, в която се потъпват правата на човека. Благодаря ви. Благодаря господин Лапкович и сега госпожа Тонкачева, моля. Уважаема госпожа председател. Уважаема госпожа председател, дами и господа депутати. Искам преди всичко да ви благодаря за тая чудесна възможност да взема участие на заседанието на вашата парламентарна комисия. Господин Лавкович, колегата, който говори а, е, преди мен, а, е, спомена много от нещата, с които, които и аз исках да, да, е, да ви запозная. За това ще построя изказването си на а, евентуалните взаимодействия, които смятаме, че са възможни между беларуското гражданско общество и правозащитните организации в страната. Малко са, малко са тези възможности в момента, но смятаме, че има а, инструменти, които могат да, да спомогнат за укрепване на тези възможности, за които говори господин Лапкович. Така че да се подобри положението с правата на човека в Беларус. В момента сме на един етап, където са приключили два процеса. Първо на господин Харашти, специалния докладчик на, на ООН по, по Република Беларус, както и доклада на господин Харашти за правата на човека. Сега има някои технически грешки в доклада, но при все това Оценките, изводите, препоръките, които се извеждат в доклада, се споделят от всички правозащитни организации в Беларус. Това е единно мнение на правозащитния сектор в страната. Мнение по отношение на качеството на оценката на положението за правата на човека в страната, както и по отношение на необходимите дейности, които да се предприемат в бъдеще по тази международна оценка. Има и още един процес изготвяне на една оценка, друга оценка, по който работи господин Палески в момента. Проекта за доклад на господин Палецки предизвика разгорещени обществени дебати в страната, сред правозащитните организации в страната и от своя страна независимо от е, редица ситуации, които доведоха до, до много критика и нееднозначни оценки от страна на правозащитните организации в Беларус, сме благодарни на господин Палецки за е, това, че открито подходи към е, обсъждането на тези основни моменти на несъгласие и според нас бе особено възприемчив към критиката, която бе изказана от гражданските организации в Беларус. Надяваме се, че едни два основни, базови аспекта, които, са, които съставляват основната критика към доклада на господин Палецки, ще бъдат отразени. Първо, методологична, методологична сравнение на, на правата на човека в сравнение с най-кризисния момент, декември 2010 година. Смятаме, че този метод на сравнение е, е погрешен. Да оценяваме сегашното положение на, сегаш, на правата на човека на базата на референ, референтен момент, критичната точка 2010 година. 2010 година не може да дава норма според кой, стандарт, според който да мерим. Днес имаме 11 политически затворници, тогава бяха 50. Това не означава, че имаме подобрение в защитата на правата на човека. Това е един неефективен метод. Е, той е методически погрешен. Още веднъж искам да подчертая, че оценяването на правата на човека е, на базата на една референтна точка във времето момент на дълбока криза не е методически издържан подход. Това е първата критика към доклада на господин Полецки. Сега, каква е втората критика? Мисля, че дълго време няма да се разреши този въпрос, защото има две лобистки линии. Те, те много ясно излизат, както в Беларус, така и в международни разисквания. Това е една дискусия, която буди сериозна тревога у нас. А въпросът е следния. По какъв начин политиката на Европейския съюз би може да, да търпи промяна по посока укрепване на отношенията с беларуското правителство във връзка с политическите затворници. Аз знам, че в момента не казвам нищо ново за, за, за, тази, за този дебат, но ще се възползвам от днешната възможност, за да ви запозная с единната гледна точка на беларуските правозащитни организации. Организациите, за които основна функция, основ, основна цел на работа е подобряване на правата на човека. Смятаме, че трябва да се смахнат ограниченията от страна на Европа по отношение на правителството на Република Беларус, докато не се докато не се освободят всички е, политически затворници, ако това стане, е, ще, ще оценим това за политически непоследователно продължение. И така, според беларуските е, правозащитни организации. Е, и тя е следната. Не можем да твърдим, че има подобрение в положението с правата на човека. Такава една теза не бива да влиза в е, каквото и да било политическо решение на Европейския съюз, което да доведе е, до подобряване на отношенията на Европейския съюз с Минск. Всичко останало, да, вие си носите политическата отговорност, но не може да се твърди по никакъв начин, че има подобрение на положението с правата на човека. По-нататък. По какъв начин можем да продължим да си взаимодействаме и да укрепим взаимните си възможности? Първо, смятаме, че професионалната дейност на специалния докладчик за, докладчик за страната, господин Харашти, дава добра отправна точка за продължаване на наблюдаването на наблюдението на правата на човека е, в страната. Така че ще се е, радваме, е, ако господин Харашти се превърне в основния източник на информация по отношение на ситуацията с правата на човека в Беларус. Също така смятаме, че ако вие от ваша страна продължите да настоявате на това господин Харашти да получи право на пряк достъп да може да работи на място в Беларус, т.е. да бъде поканен от правителството, за да работи на място. Смятаме, че това би било един положителен сигнал и ще подобри неговите възможности в, задача, в изпълнението на задачата му. И третото нещо, което искам да засегна е следното. Според резолюцията, прията миналата седмица в съвета на ООН по правата на човека, по по настояване на правозащитните организации на Беларус, редица специални, специални тематични доклади, докладчици от ООН бяха определени. Докладчик по свободата на словото, докладчик по положението на правозащитниците, специален докладчик по изтезанията, докладчик по свободата на а, сдружаване и събиране, както и работна група по произволни задържания. Ето това са а, специалните процедури на ООН, които имат право по силата на международни договорености да изискат посещение в страната, за да се проучи ситуацията. Това трябва да стане в, със съдействието на правителството на Беларус и на правителствени организации. По такъв начин могат да се извършат аналитични дейности, за да се оценят специализирани области положението на правата на човека. Всичките тези а, докладчици вече са изпратили искане а, за посещение. Правителството на Беларус до към днешна дата не е поканила, не е дала достъп, възможност на тези специални докладчици да посетят Беларус. Много ви моля да настоявате и вие за това процедурите на ООН, които дават възможност за проучване, обстойно проучване на ситуацията, да се оползотворят чрез, чрез съществуващите процедури и по силата на задълженията на Беларус по международни спогодби. Една от работните групи, или по-скоро един от специалните докладчици, който все още не е поискал да бъде поканен, е този, който отговаря за независимостта на магистратите и адвокатите. Беларуските правозащитни организации смятат обаче, че и този специален докладчик трябва да посети страната. На нас ни трябва. Необходимо е този докладчик да дойде в страната, за да се запознае с положението в съдебната система. Предполагам, че и на вас ви трябва такава информация, защото редица въпроси, които се разискват в, на международни форуми, връзка с Беларус и правата на човека, е свързано пряко с независимостта на съдебната система. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, госпожа Тонкачева. Като цяло, ние работим много близо с различните механизми за човешките права на ООН. Разбира се, вие специално поискахте, например, вие поискахте специалният докладчик да се заеме с независимостта на съдебната система и ние можем да го направим. Ние можем да се обърнем, вие можете да се обърнете към бюрото на ООН тук, но най-добре е да се обърнете към органите на съответната държава. Вашият доклад, господин Лекис, също беше прочетен, бяха направени определени препоръки и бих... моля да ни кажете вашето становище. Ще бъда кратък, защото моят полет е след 2 часа. Първо искам да благодаря на гостите от Минск е, за вашата открита и честна оценка на пър... моя първи проект от доклад и за вашите предложения. Искам да благодаря специално на Елена Тункачева за всички нейни забележки, които ми изпрати. Мога да кажа, че по-голямата част от тях ще намерят своето отражение в доклада. Мисля, че преди около 6 месеца започнах изготвянето на този доклад и тогава разбрах, че това е почти като мисията невъзможна. Защото е, през последните 19 години Европейският парламент, откакто Лукашенко е на власт, реагираше на всичко, което идваше от Минск и другите беларуски градове. Тормоз, избори. Размишлявахме какво трябва да бъде направено, каква стратегия да се разработи, за да се подобри положението. Андрей Охоров мисля, че той искаше да дойде, но днес не е тук. А много се радвам да ви видя. Мисля, че вашето становище по този първи проект от доклад, вие отбелязахте много важно нещо. Положението в Беларус е толкова сложна, че е невъзможно да бъде представена на една или три страници, за да бъде отговорено на всички въпроси. На практика, мислим, че моите колеги и аз трябва да направим оценка на ситуацията. На практика има три начина. Първо да не направим нищо, наложени са санкции, е, не сме особено активни. Втората стъпка е да се повишат санкциите, да се предприеме по-твърда линия и изцяло да се бойкотират белоруските е, официални органи. И третият начин, който вероятно е най-сложният, случай на освобождаване на политически затворници, ако се видят поне някакви опити за, прове... за подобрения, да се възстановят преговорите с Белорусия. Белорус, извинете. Тук има представители на Организации за защита на човешките права и мислим, че всички хора, които правят това, работят почти в невъзможна ситуацията. Опозицията обаче също се намира в много трудно положение. Тя застъпва много различни становища. Преди две седмици имахме среща с е, в организацията Евронест. Имахме представители на беларуската организация. Някои от тях изобщо не искаха да разговарят помежду си. те имат различни становища. Това положение не е особено добро. За това беше невъзможно да е, бъде представен документ, който да задоволи всички. При всички случаи, аз съм съгласен с двамата оратори, господин Лакович и госпожа Тонкачова, че има една много ясна грешка в този, първи, този първи проект. Чисто статистически има някакво подобрение на положението, но като се има предвид е, методите, с които това подобрение е постигнато, тогава изобщо няма подобрение на ситуацията. Сега получихме около 300 изменения на доклада. Аз лично съм представил 50 изменения. Тук виждам господин Явачцик Простецевич и господин Вернер Шулт, които са пред, също са представили много изменения. Смятам, че също това е добра възможност за гражданското общество в Беларус да разбере как работи Европейският парламент. Това няма да бъде моят доклад, а докладът на 26 члена на Европейския парламент. 26 члена, които са представили изменения. Сега ще, видите, ще видим как ще реагират политическите групи на всички тези предложения. Аз се надявам, че независимо от всичко, моят колега Вернер Шулц много добре е, е запознат с е запознат с този, из, а, с този израз промяна чрез приближаване, промяна чрез обвързване. Това означава промяна чрез взаимодействие. Това е политика на Бон преди около 40 години. И тя помогна да се постигнат някои промени. Не само в а, бившата а, е, Германска демократична република и, нова, и в бившия съветски блок. Това беше възможност да се каже, че ще водим разговори с защитниците на човешките права. Този доклад обаче не е само за човешките права. Те са наистина много важни, но има и политическа част, економическа част, други области. Основната идея на този доклад е, разбира се, като се има предвид положението с човешките права, да се отворят вратите, да се осъществи контакт между хората. С помощта на този контакт можем да постигнем много. Например, утре делегацията от Беларус ще се срещне, ще има срещи и ще, се, ще говорим дали можем да посетим Беларус. Можем да си стоим тук и да не се опитваме да ходим в Беларус и просто да си говорим, но през последните 10 години само една делегация успя да посети Минск. Ако успеем да осъществим посещение в Минск през юли, ще, постигнем, ще повдигнем, разбира се, и въпросите, които споменахте. Ще напомним на беларуските власти за този доклад на, за доклада на ОНЕ за човешките права. Ще искаме също и техни представители да посетят Беларус. Разбира се, не е толкова лесно, но искам да ви благодаря още веднъж за вашия принос. Елена, вие ще видите вашите предложения отразени в окончателната версия. Искам да кажа още веднъж, че Никой няма магическа рецепта как да се подобри положението. Никой от нас няма такава. Само в рамките на плодотворна дискусия можем да открием изход. И вие трябва да получите уверение, че аз и моите колеги и делегацията, която може би ще отиде в Минск. Ние също ще поискаме възможност да посетим политическите затворници. Това ще бъде наш приоритет номер едно. Ние никога няма да забравим положението в Беларус. Аз никога няма да се съглася с някои европейски политици, които казват, че Беларус е загубена кауза за Европа че трябва да се концентрираме върху други държави. Не, трябва да се концентрираме още повече върху Беларус, за да помогнем да се подобри ситуацията. Благодаря. Благодаря, господин Перликис. Благодаря също на всички вас, които сте работили по доклада за Беларус. Разбирам, че в 2 часа по време на обедната почивка Вернер Шулц организира работна група, работен семинар – тогава ще има повече време да се навлезе в детайли. Преди да преминем към Азербайджан, искам да поканя господин Бренда от, от Организацията за източното партньорство, за да представите своето становище. Благодаря. За мен е чест и удоволствие да споделя становището на Европейската служба за външни дейности за ситуацията в Беларус. Много от нещата, които щях да кажа, вече бяха казани, но нека да кажа, че споделяме оценката, че ситуацията с правата на човека си остава тревожна. В този контекст политиката на Европейския съюз за критичен ангажимент се запазва. Ние не водим политика на изолация, водим политика на ангажимента, но той има своите граници. Както знаете, Беларус участва в това, което наричаме многостранната част на източното партньорство, т.е. срещите, в които участват различни партньори, но не участва в двустранната част и в момента не договаряме с Беларус ново споразумение, както правим с Армения, Грузия, Молдова и Азербайджан. Знаете, че приключихме преговорите с Украина. Има граници на нашият ангажимент. Ние сме критични. Напредъкът ще зависи от промените в самата страна. Съвсем накратко искам да кажа, че отбелязахме с тревога новите смъртни присъди, излязахме с изявление от името на върховния представител Европейския съюз утвърждава мандата на специалния пратеник, особено в усилията му да работи с беларуските органи по широк кръг въпроси на правата на човека. Надяваме се да бъде постигнат някакъв напредък. Много важен елемент на нашия подход са рестриктивните мерки, които се запазват. Както знаете, има забрана за пътуване и замразяване на авуарите на различни лица и субекти поради ситуацията в страната. Беше повдигнат един много важен въпрос. Как смятаме да продължим напред? политиката на критичен ангажимент съдържа важен елемент на ангажимент с гражданското общество. Неговата роля вече беше подчертана. Нека да кажа и ясно, че Европейския съюз засили своя ангажимент с гражданското общество и е, гражданите като цяло подкрепата за гражданското общество се повиши с 6 пъти след 2010 година и финансирането възлиза на повече от 20 милиона през 2011-2020 година. Предвидени са различни дейности стипендии, езикови курсове за представители на гражданското общество. Контактите между хората са следователно приоритетна област за взаимоотношенията с Беларус, но освен това, както от вас знаят, ние работим с гражданското общество по диалог с модернизация, т.е. опитваме се в разговорите с представителите на гражданското общество да разберем какви какво, би, какво биха означавали реформите в Беларус? Процесът е много полезен, той даде добри резултати. В крайна сметка тази дейност също има своите граници, защото за тези реформи, за да станат реалност, ние трябва да работим с правителството и за това се опитваме да видим до каква степен може правителството да участва в този процес. В заключение, ние бихме искали да работим с Беларус и да повишим нивото на своите отношения, да стига тази страна да предприеме необходимите стъпки. Напредъкът в двустранните отношения е обвързан с напредъка на Беларус в областта на правата на човека и върховенството на закона. Председателката благодаря на господин Бренда. Благодаря на представителите на организациите и се надявам, че ще продължите своето взаимодействие с парламента не само по този доклад, но и по други. Стигаме до Азербайджан. Миналата година в Страсбург приехме резолюция за Илгар Мамадов, на която ни напомни това, че, факта, че в Азербайджан има проблеми свързани с правата на човека. Резолюцията осъжда задържането на кандидата за президент Илгар Мамадов. Е, напомня на Азербайджан е, за международните му задължения, проистичащи от членството в международни организации, е, както и по текущите преговори с Европейския съюз по споразумение за асоцииране, според които правата на човека, демокрацията и върховенството на закона са задължителни резолюцията призовава председателя Баросо да повдигне въпросите свързани с правата на човека по време на предстоящите срещи с президента Алиев. Според последния доклад за напредъка на съседството, Азербайджан все още има много работа, за да постигне напредък по множество въпроси. Днес имаме добра възможност да направим равносметка на прилагането на принципа повече за повече. Тук сред нас е госпожа Лейла Юнос, един от водещите правозащитници в Азербайджан, представител на Института за мир и демокрация. Тя защитава други жертви на злоупотреби с правата на човека. Тя и нейната организация са били подложени на силен натиск, това число разрушаване на помещенията Наскоро тя получи орден на Френския е, почетен легион и наградата Теодор Хекер за политически кораж е, на наградата за международните права на човека от града Еслинген. Заповядайте. Благодаря за възможността най-вече да говоря пред вас. Положението в Беларус е нещо очевидно за всички. И а, реакциите на международната общност също са доста видни в Азербайджан, обаче положението за правата на човека и демократичната свобода е доста сходно с това в Беларус. Само, че отношението към Азербайджан е доста различно. Института за мир и демокрация, който ръководи от 1995 година, следи положението и с, като отразява броя на починалите лица а, при изтезания, както и броя на политическите затворници. Към днешна дата 86. Аз обаче няма да говоря за всичките тези проблеми днес, а по-скоро накратко ще се спра върху 2013 година. Това е година на президентски избори. По какъв начин се готви Азербайджан? А, за изборите на 16 октомври 2013 година. Би трябвало ораторката загуби микрофона си. От ноември 2005 година изпълнителната власт забрани всякакви а, демонстрации процес, и протести а, в очертанията на града. Също така са забранени всякакъв вид събирания и а, в провинцията. Всякакви опити се осуетяват с особена жестокост. 2013 година в страната фактически има на лице извънредно положение, което буди опасения у всички неправителствени организации. На тях им е забранено не само да се събират навън, но и на, закри... на, затвор... на закрито в помещение. Например, нашия институт 2013 година се опита да сключи договор за провеждане на мероприятия в 8 хотела. Просто да не имам конферентна зала. Само, че отговора, който получавахме, беше следния. Министерството на националната сигурност е, е спуснало черен списък на организации, на които се забранява да вземат под найем зали. По съветско време се събирахме по апартаментите на хората. Сега и това не е възможно в Сабирабад, Шеки, мога да изредя 8 области, няма обаче да ви отнеме времето. Активистите на, на опозицията се събираха от дома си. На двора, вкъщи. След няколко минути идва полицията, гони всички гости и, и, и, и, и започва да троши мебелите дори. Ето така, положението е по-лошо, отколкото и по съветско време. Забранява се на лидерите на опозицията да, да напускат столицата. На 15 юни съвсем скоро активисти от партията Народен фронт тръгват на запад и в момента в който се срещат със своите съпартийци, веднага полицията, прибира ги и ги връща в Баку активистите на гражданството общество нямат право на свободно предвижване из страната, нямат право да ходят в провинцията. На 4 феврари, след посещение на северната провинция Исмайли, бива арестуван лидера на движението Реал, по който въпрос вие сте приели резолюция и заместник председателя на партията Мусават. След като Европейския съд започва да разглежда жалбата на Елгар Мамедов, веднага наказанието му се променя за по-тежко и в момента, в момента го застрашават 12 години лишаване от свобода като обвинен в а, а, участие в масови безредоци. В, на 7 март са арестувани трима младежи активисти от движението НИДА. Един от тях дори няма 17 години. Водили са се разпити без да, да присъстват родители и без адвокати. Тримата, трите момчета, които са, които са арестувани тогава през деня, вече, още вечерта, още същия ден, даваха интервюта по всички канали и признаваха, че са виновни. Значи не искам да си мисля какво са правили полицаите с тях. И тримата, с, с сведен надолу поглед, казаха да, готвили, подготвили се протестно а, действие на 10 март. А, планирали били да раздават наркотици на младежите и, и, и да хвърлят коктейли, коктейли Молотов. Родителите ни казаха, че самата полиция е дошла и е подхвърлила и наркотиците, и, и коктейлите Молотов в апартаментите им. След това още 10, 10 активиста биват а, а, арестувани. На следващия ден прокуратурата закрива Гражданския университет на свободната мисъл. Това е единствено, единственото място, където младежите се събираха да общуват свободно, да обсъждат философия, история и така нататък. В момента са под арест 10 младежи, активисти. Сега блогера, например, е Илкин Рустам, Рустамдзаде. Защо е арестуван? на 17 май а, пуска видеоклип стил Харлем Шейк. В момента е обвинен по конкретна разпоредба от наказателния а, кодекс и го застрашават 5 години лишаване от свобода. В всички случаи а, успяват да намерят наркотици при обвиняемите и, и незаконно притежавано оръжие. Обвиненията стават все повече и повече и, и нарастват е, съответно е, присъдите, период на лишаване от, от свобода с течение на времето. Преди няколко години ги осъждаха на 4-5 години, сега вече са по 7-8. Потъпква се и свободата, е, и свободата на словото. Натискът и там е много сериозен и то от тази година положението се вложава. Десетки журналисти в печатните медии са осъдени за клевета и обида по адрес на държавни служители. В момента са лишени от свобода 7 журналисти, 5 от които вече са осъдени. А вас Зайнала, който е редактор на вестник Хорал, е осъден на 12 марта тази година на 9 години лишени от свобода. Особено тежки са за наказанията, наказанията за лицата, които се занимават и с журналистика, и с правозащитни дейности. А пък, ако е представител на национално малцинство, тогава присъдата е минимум 10 години. Доста е сложно положението с колегата Хилал Мамедов, който е редактор на единствения вестник на, на талишки язик в Азербайджан. Талиши Садо, се казва вестника. А, обвиняват го а, в шпионаж в полза на Иран, естествено а, а, наркотици и разпалване на междуетнически а, конфликти. Също и негов колега а, а, Новрозали Мамедов е, е осъден на 10 години и умира в е, ареста по време на, по време на изтезание. Убити са и двамата му сина. Това е, е, това е съвсем накратко за положението на малцинствата в Азербайджан под режима на фамилията Алиеви. Това, което е ново отскоро е, е наказателното преследване на дейности в интернет. На 4 юни президента Алиев подписва изменения в наказателния кодекс, така че да се а, и, инкриминира клеветата в интернет. По такъв начин ще нарасне броя на младежите, които ще бъдат осъждани на лишаване на а, свобода до 6 години само ако напишат във Фейсбук, например, че не са, не са доволни от президентската кампания или поведението издевателствата на полицията. Искам да кажа нещо специално за преследването на верски основания в Азербайджан. 95% от населението от нас е, е, е ислямско население, мусулманско население. У нас обаче съществува принудителна радикализация. Обикновените вярващи биват биват пребивани, и изнасилвани, извинявам се, а, те се превръщат в а, а, терористи и радикални терористи. В 2000, от 2002 до 2013 година института ни следи а, положението на вярващите мюсюлмани. В момента 256 вярващи са лишени от свобода. Това са членове на Ислямската партия от различни религиозни области, а, общ, общности, извинете. 79 са само а, с делата, които са гледани. И следствените дела, общо. А, нито един от, нито един от тях е, не е виновен, всички са абсолютно невинни, но няко, няколко от тях са пребити до смърт по време, по време на а, следствието и разпитите. А, Абдулаев, Вагиф Абдулаев също умира след като бива осъден, вече когато е бил изпратен в затвора. Обедени сме, че 79 поне от тези хора са невинни. Също така, също така сме сигурни, че 33 са осъдени за извършени престъпления. Тоест 33 съвсем редовно са осъдени но а, останалите 134 не можем да проследим, защото нашите а, делата вече се гледат у нас при закрити е, врата и ние разбираме, че е имало дело чак след като то приключи. И така, какво става с избирателната, предизборната кампания? Достатъчно е да видите е, изявлението на президента, което отправи нас на 7 юни, когато каза, че опозицията с са чисто и просто врагове. Те, с тях не можеш да, да, да разговаряш, те работят срещу обществото. Това означава, че ще последват нови репресии, още, още по-тежки, още по-жестоки арести. И всъщност избор няма да има в Азербайджан ще има подмяна на вота с масови е, жертви, проистичащи от това. Какво може да се направи в това положение? Аз не мисля, че някакви санкции от, от страна на международната общност биха били полезни. Но може, може поне да се, да се очертае кръга на лицата, на престъпниците, които изтезават хората в арестите и затворите. Поне за такива хора може да се наложи ограничение за, за, за влизане в Европейския съюз, например. Извинявайте, че пресрочих времето. Благодаря ви за вниманието. Thank you, madam. Благодаря, госпожо Юнус. Много мрачна картина нарисувахте за ситуацията. Господин Ерминя, вашата задача е много трудна. Тъй като сме към края на темата. Нямаме много време за дискусия, но ако преводачите се съгласят да останат 10 минути повече, ще успеем да свършим работа. Да, благодаря, дами и господа. Ситуацията е много трудна ако бъдеш е, критичен, не можеш да не очакваш е, затвор. Това е начина по който и органите подготвят изборите. Те не подготвят свободни избори, те подготвят процес, в който всеки знае резултатът. Беше изненадващо, че ръководителя на делегацията на Европейския съюз в Баку каза, че има добри шансове президента да бъде преизбран. Не знам дали това беше цинично, защото фактически има доста добри шансове президента да бъде преизбран. Изборите няма да бъдат свободни и честни. Това е ситуацията, в която трябва да бъдем много внимателни в оценката и много внимателно да осмисляме начина по който определени лица биват подлагани на преследвани. Лейла говори за онези, които протестират. Това са хора, които са правозащитници, това са млади хора, които излизат на улицата в защита на своите права. Има хора, които, на които се отказва лечение, докато са в затвора. В понеделник е, един млад журналист беше поканен в Норвегия, за да получи награда от две фундации в Норвегия. Не му позволиха да напусне страната. ето, това е начинът по който властите преследват хора, които знаят, че не могат да им запушат устата. Да не забравяме и законодателството срещу институционализираната защита на правата на човека. Думът на правата на човека беше затворен през 2011 година. Той обединяваше независими НПО в страната. Беше затворен, защото това беше място, на което можеха да се водят пресконференции. Заедно с това страната не дава възможност хора да се съберат вътре, както правим ние. Да взе, например, изключително трудно е да наемеш зала в хотел Хилтън за правозащитниците. Има и други организации, център за проучване и наблюдение на изборите. Това е една от малкото организации, наблюдаващи изборите, на които многократно се отказва а, регистрация. И това не е единствената организация. Наскоро а, Университета за свободна мисъл, споменат от Лейла. Клеветата по интернет е, е предмет на закон, прият от е, парламента. Всичко това е третирано в резолюцията. Вашата комисия е тази, която трябва да е, следи по-нататък ситуацията. Ние смятаме, че трябва да помолите Европейската служба за външни дейности как се прилага принципа повече за повече. Какво означава това правило в преговорите с Азербайджан? Не е ли време да се каже на тази страна ясно, че не е направен, направила достатъчно, че не е че няма достатъчно напредък е, от 2006 година. Това е точка 11 на резолюцията. Освен това, вашата, подкоми, вашата подкомисия трябва да продължи да настоява председателя Баросо и службата за външна дейност да повдига правата на човека по време на разговорите с Азербайджан. Председателя Барозо и службата за външна дейност, ръководителят на делегацията на Европейския съюз в Баку играят много важна роля те могат да признаят и да дадат видимост на работата на правозащитниците. Това не е нищо ново. Това фигурира в насоките за правозащитна дейност на Европейския съюз. На последно място, вашата комисия би трябвало да проследи как се изразходват средствата на данакоплаците. Неправителствените организации не се финансират от Европейския съюз, но нека също така да се разбере, че закриването на дума по правата на човека е факт, който проявлява интерес, защото този дом беше частично финансиран от Европейския съюз. Това не е единствения случай. Накрая, госпожо председател, помолиха ме да кажа съвсем накратко няколко думи за Беларус. Радваме се, че ще се каже, че има подобряване на ситуацията. Смятаме, че оценката на специалния докладчик е много ясна и казва обаче, че ситуацията е по-тревожна, отколкото беше преди и сега сме в предизборен период. През 2015 година ще има президентски избори и в този в, в период между избори ситуацията изглежда по-спокойна. Съединените щати подновиха санкциите си срещу Беларус и казаха ясно, че страната не е направила достатъчно, за да подобри ситуацията и би било много очудващо, ако Европейския съюз не каже същото. Господин... Благодаря ви, господин Ирмингер. Както знаем, ние приехме резолюция миналата седмица в Страсбург. Това обаче не означава, че ние не следим ситуацията там. Не виждам колеги, които искат да вземат думата, за което ви благодаря, тъй като нямаме време. А, извинявайте, господин Ручек. Заповядайте и след това ще дам думата на господин Брендън от Европейска служба за външна дейност но нека съсредоточете се върху това как а, реализира Европейския принципа повече за повече. Заповядайте, господин Ручек. Благодаря ви, че организирахте тази среща за защита на правата на човека в Европейското източно партньорство. За нас това е много важно. Искаме да видим подобрение на човешките и граждански права, на демокрацията и върховенството на закона. Не защото сме някакви империалисти, както някой може да каже, а защото това са нашите ценности. Ние имаме два история в Европа, двама диктатори. Става въпрос за политика, за економика, за сътрудничество. И всичко това ние сме основали на човешките и граждански права. 5-6 държави от източното партньорство обаче са държави, където ситуацията не е такава. Нещата са различни от държава в държава. Днес се концентрираме само на положението в държавите, където положението е една и тачко – Беларус и Азербайджан. Можем да говорим и за Украина, за Армения, за Молдова, в Грузия. Да, има някакъв напредък, но те не могат да бъдат сравнявани с тези две държави. Много от нас идваме от държави от бивши източен блок – вие си спомняте каква беше ситуацията там 25-30 години назад, така наречената студена война. И ние научихме някои уроци от този период. Моят колега Юстас Палецки вече спомена източната политика. Аз искам да спомена процеса от Хелзинки. През 1975 година ситуацията изглеждаше почти безнадежна, но ние задействахме процеса от Хелзинки, заложихме на економика, на политически и стратегически отношения и разбира се на човешките права. Трябва да се учим от този процес, особено когато се занимаваме с държави като Беларус или Азербайджан. Аз не съм против санкциите, но санкциите не трябва да бъдат единственият инструмент. Трябва да бъдем креативни, да създадем инструменти, си, начини по които можем да се справим с ситуацията. Разбира се, неправителствените организации, активистите за човешки права, акти, от опозицията, как да привлечем реформаторите, нека да ги нарекат така от официалните структури. Именно това правим. Да започнем дискусия. Разбира се, няма гаранции, че това ще промени ситуацията, но ако разполагаме с някакви политики, ще бъде така. Вече години не виждаме никаква промяна. Затова нека да се опитаме да бъдем креативни и да прилагаме по-креативни подходи. Знам, че нямаме много време, затова спирам тук. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Очек. Сега вече сме навлезли на 15 минути от по новата тема. Това означава, че няма да имаме дискусия. Давам думата за една минута и моля ви, бъдете дисциплинирани и спазвайте времето, госпожа Ойоланд. Благодаря, госпожо председател. Азербайджан, разбира се, е много важен и стратегически партньор на Европейския съюз и, и чуваме постоянно от комисията, че през последните години това стратегическо партньорство се е задълбочило. Много ясно беше посочено, че Азербайджан, която е държава с много стратегическо географско положение, е част от европейската интеграция. Спира се миналата година, извинявайте, миналата седмица приехме становище, което е много критично, Азербайджан е държава, с която Европейският съюз иска да сключи споразумение за сътрудничество. Но това не е всичко. Представителите на ЕС в Баку вършат отлична работа, като помагат на гражданското общество в Азербайджан. Мисля, че от страна на ЕС трябва да осигуряваме сериозна подкрепа на гражданското общество в Азербайджан. Благодаря. Сега госпожа Андрей също една минута. Благодаря. За нещастие не може да се каже кой знае какво за една минута, но ще се опитам. Господин Лесовски вече си тръгна, но аз имам някои забележки по неговите думи. Той каза, че през това време само една делегация е посетила Беларус, но това не е вярно бяха няколко делегации на различни политически групи. Трябва да имаме предвид обаче, че получихме заявка от Евро... Белоруското посолство да отидем там и да се срещнем с парламентаристи от така наречения парламент, който не е признат от нас. Доколко легитимна е тази институция, за това ние не можем да го направим но ние се срещаме с хора от гражданското общество, от НПО, от защитници на човешките права. Те също идват в Страсбург от Беларус. Второ, в Вилнюс ние проведохме в края на ноември среща, така наречената конференция на гражданското общество, преди основната среща. Имаше представители и на Беларус и Азербайджан, които говориха за ситуацията с човешките права там. Нека да направя кратка забележка за Азербайджан. Евро днес имахме среща в Баку миналата година. Мисля, че госпожа Юнус си беше един от нашите оратори. Искам да ви окоръжа да използвате тези формати и също така организацията Евронест, за да ни съобщавате за ситуацията с човешките права. Благодаря. Не мога. Благодаря. Господин Лансберкис, не мога да дам думата на повече оратори, но в 2 часа ще има семинар за Беларус. Следващите, които ще вземат думата, съвсем накратко. Господин Пелецки спомена този принцип от 70-те години и тази промяна чрез сближаване. Това обаче беше друго време и Вили Брант и Леонид Прежнев започнаха този диалог. Този диалог, с изключение на Беларус, може би продължава и днес държавите членки на ЕС се опират много от своите действия на този принцип. Но тук става въпрос и за чисто преследване на интереси. Ние обаче установихме, че това не е достатъчно. Да, търговията върви, тя разцъфтява, има може би някои резерви, но аз предупреждавам, че принципът а, промяна чрез ближаване не е достатъчен. Намерихме наистина един принцип, този принцип повече за повече. Това е стъпка в посока към демокрацията, гражданско общество, човешки права. Да, това носи известни ползи, но трябва да подпомагаме гражданското общество, трябва да подпомагаме съответните правителства. Трябва да им показваме, че и от страна на Европейския съюз има признание с оглед на демокрацията. Благодаря господин Болтачевич. Съвсем накратко. Въпрос и коментар. Въпросът е, е направен към представителите на Беларус. От това, което разбрах след разговори с представители на, опозиции, на опозицията, Европейската комисия наскоро осигурява повече финансова подкропа на правозащитниците и на семействата на задържаните лица, на т.е. на политическите затворници. Тази помощ по-ефективна ли е или пък е, има, е необходимо да направим повече? Вие участвате в семинара в 2 часа с ваше позволение. Нека а, отговорите да бъдат а, дадени. Нека на тези на представители на Беларус да бъде дадена думата тогава. Господин Кукан. Да, ние обсъждахме ситуацията в Беларус и Азербайджан. Ако обаче вземем всички източни партньори един по един, няма да бъде лесно кое, да намерим нещо, което да е повод за оптимизъм. Съгласен съм, господин Ручек, трябва да бъдем оптимисти, но първо трябва да бъдем реалисти. И имам апел към приятелите в Европейския парламент. Понякога ние е, даваме различна оценка на ситуацията в дадена страна, в зависимост от това към коя политическа група принадлежим. И тук трябва да кажа, че трябва да се водим от интереса на страната и а, е, гражданите Второ, аз съм докладчик по Европейския инструмент за съседство. Нека да осъждаме въпросите за повече, за, за повече. Много труден въпрос. Не е лесно да се намери подход към него, не е лесно да се включи в регламентация. Новият подход би трябвало да насочи правителствата да предприеме реформи да защитава правата. Ако правителството отстъпва, ние трябва да използваме механизми за финансиране на гражданското общество, за да не бъдат загубени постигнатите резултати. Господин Бренда за две минути. Благодаря, госпожо председател. Сега ще се спра на Беларус и искам само да кажа, че правата на човека и демокрацията – са в центъра на политиката за източно партньорство и съседство. Това е въжи за всички страни. Не е очудващо това, че въпросите за правата на човека и демокрацията фигурират на видно място в разговорите с Азербайджан. Това са въпроси, които се обсъждат сериозно с властта на Азербайджан. Следователно би било погрешно да се каже и да се смята, че Европейския съюз по някакъв начин си затваря очите Искам тук да посоча различните изявления през последните седмици от върховния представител и комисария Фюле по различни аспекти на ситуацията в Азербайджан съвсем наскоро във връзка с задържането на представители на гражданското общество и промените в закона, според които се налагат допълнителни ограничения върху свободата на изразяването дори и в интернет. Тези въпроси са задължителен елемент от нашия диалог с Азербайджан и със сигурност ще бъдат повдигнати по време на посещението на президента. Заедно с това, Азербайджан е важен партньор в различни области, в които Европейския съюз има много интереси, по-конкретно в областта на енергетиката. Както знаете, скоро ще вземат важни решения за, западния, за западното трасе на газа за Европа. Ще бъде взето инвестиционно решение с шеф Ленис. И Европейския съюз съвсем естествено работи с Афганистан по въпроси, които представляват интерес за двете страни в тези важни сектори, но също така и по други въпроси беше споменато стратегическото партньорство. Това не е официална политика на Европейския съюз. Европейския съюз не признава Азербайджан за стратегически партньор. Работи се с, Афгани... с страната по модернизация на страната. Ние отпрехме предложение на Азербайджан за това как да работи по различни въпроси сред тях демокрацията и правата на човека. В този смисъл ние сме готови да участваме в партньорство за стратегическа модернизация, но не говорим за Азербайджан като за стратегически партньор. В заключение искам да кажа, че съм убеден, че партньорството е необходимо Водят се преговори за сключване на споразумение за асоцииране. Искаме партньорството да успее, договорът, взаимоотношенията да бъдат конструктивни. Ако разбира се съществуват пречки пред нашите взаимоотношения, те по всяка вероятност ще отразят липса на напредък по въпрос, свързан с правата на човека и демокрацията. Не, това е ние намерението. Искаме да работим с Азербайджан в рамките на стратегическо партньорство, както по економически важни въпроси, така и по въпроси свързани с правата на човек и демокрацията. Благодаря. Благодаря на всички ви. Благодаря и на тези, които не поискаха думата, за да спестим време. Обедена съм обаче, че всичките ние тук, независимо дали сме от подкомисията по правата на човека или от други комисии, няма да изпускаме от, от поглед този въпрос през едната половин година, когато работим по, по темата за източното партньорство. Преминаваме към следващия, следващата тема а, обмен на мнение с. А, Коюр, наказателния съд и Първо ще се занимаем с международното хуманитарно право, обаче, а след това с Международния наказателен съд. На 21 февруари проведохме съвместно заседание по международно хуманитарно право, като най-вече се съсредоточихме върху Сирия. Тогава председателя на работната група на съвета по публичното международно право не успя да дойде. И решихме да продължим работата, започната през изслушването по-нататък. И много се радвам, че днес с нас е господин Джеймс Кингстън, който е председател на работната група от страна на Иронското председателство. Както знаете, тогава през февруари също си дадохме сметка, че не толкова често цитираме и вашата работа при нас на комисията и на толкова често намираме допирни точки с вас, така че ви благодаря за това, че се отзвахте на поканата. През февруари на изслушването Службата за външна дейност не веднъж спомена, че въпроси свързани с международно хуманитарно право са обект на разискване и във вашата работна група, така че за нас ще е особено полезно да ви слушаме по отношение на това как се разпределят а, а, отговорностите и задачите в тази област, както и, и изпълнението на съответните европейски насоки за, за, а, международното, за съответствие с международното хуманитарно право. доколко е залег, са залегнали правата на човека а, а, в а, тези насоки. А, ние също така винаги питаме за това как се изпълнява а, плана за действие по правата на човека. А, Очакваме също благодарение на ирландското председателство да се укрепи работата по правата на човека на КОЮР, т.е. работната група на съвета. През февруари разгледахме положението в Сирия, както казах по-специално. Кризата в Сирия, която продължава да съществува, води до сериозни предизвикателства за спазването на нормите на международното хуманитарно право. Доколкото разбирам, работата ви група не винаги се съсредоточава върху конкретни държави, но тази тема е пряко свързана с международното право по правата на човека. Насоките също казват, че Койур може да предлага в бъдеще действия да бъдат предприяти от страна на съответните ресорните органи в случай на въоръжени конфликти. Така че интересно би било да видим как съвета, в това число Койур, изпълнява тези насоки по отношение на Сирия и доколко и дали Койур е изготвил препоръки. Насоките също призовават съвета да се ползва с услугите, ползват услугите на Комисията за информация, създадена по силата и в рамките на Женевската конвенция. Та, искам да опитам, вие ползвате ли тази служба? И тук искам да а, а, спомена, че би трябвало всички държави членки да а, признаят а, компетентността на, на тази служба. А, а няколко страни все още не са го сторили, като например Латвия и Франция. Та, господин Кингстън, имате вие сега думата. Благодаря, госпожо председател. От името на колегата и от моя собствено за, за това, че ни поканихте на този обмен на гледище днес. Разбирам, че ви интересува най-вече работата на Койор по международното хуманитарно право, но аз ще ви запозная и като цяло с мандата на, на групата, за да знаете каква роля играе във връзка с международното хуманитарно право. Накратко ще се изкажа, максимално кратко, за ролята на, и работата на Койур и след това ще се опитам да отговоря на вашите въпроси. После колегата пък ще говори за, по-специално за Международния наказателен съд. А и колегата от службата за външната дейност може да спомена и за това какво се върши от службата на госпожа Аштън. И така, Койор. Происход и мандат. Както знаете, както знаете, това е работна група на съвета на Европейския съюз, която се занимава с публичното международно право в, областта, в областите, които се засягат и от общата политика за външна политика и политика за сигурност. Насоките е, доведоха до създаването на тази работна група, която се съсредоточава върху спазването на международното право. Групата се състои от експерти от столиците е, по публично международно право, юрисконсулти и в два пъти на всяко председателство заседава в Брюксел. Това е една работна група, която се председателства от ротационното председателство и затова съм тук аз. Създадена е през 90-та година, за да се занимае с а, а, редица въпроси от международно, в международното право. От, от, отчита се пред а, съвета и Корепер. Койур не е правен съветник, не, не, не е съвещателна служба, не е правен съветник на съвета, защото съвета има своя собствена правна служба, нито дублира работата на, на регионалните работни групи. Естествено, съгласуваме дейностите си тогава, когато се застъпват интересите ни. Позицията на държавите членки по въпроси свързани с публичното международно право са това, което най-вече ни интересува. Искам да спомена няколко инициативи. Неформалния диалог между Европейския съюз и, САЩ за законодателство за борба с тероризма. това е един от въпросите, обект на нашето внимание. участваме също с правния консултант на правителството на САЩ по въпросите на борбата с тероризма и други аспекти на международното право, които, например Международния наказателен съд. Неформалният диалог се съществува под формата на срещи, които се провеждат веднъж на две години. В Нью Йорк в, през октомври е, ще се проведе следващата среща. Срещите не са част от официалната работа на Койур, те са изцяло Койур и, и, и не се протоколират, така че да се насърчава открит обмен на мнения. По такъв начин се надяваме да постигнем по-добро взаимно разбиране на правопорядъците на двете страни по диалога и по такъв начин да се преследват инстру... интересите и на САЩ, и на Европейския съюз поредица въпроси. Например, Неодавна разглеждахме акта за, на прият за защитата на личните данни при, в новия режим на САЩ. Работата на Койур в подобластта на съда на Международния съд, наказателен съд, често пъти се съсредоточава на международното хуманитарно право. Да, това, но ще ви запозная съвсем накратко и с другите области, които засягаме. Напоследък разказваме, разгледаме 4-5 въпроса, като например доклади на правната служба на съвета, промени в съдебната практика в борбата с тероризма, различни регионални а, режими и подобни разискванията. Комисията информира групата за напредъка по едно много важно досие присъединяването на, а, европейск, на, на Съюза към а, а, Хартата за правата на човека други въпроси, които разгледаме, свързани с бората с тероризма, като участват експерти от различни организации. Следим диалога с САЩ. Есента разгледахме варианти за интервенции, предложени от Комисията по правни въпроси. Юристите от бяхме поканили юристи е, от правната служба на ООН. Също на последната среща е, разгледахме и е, предложението на Комисията за експулсирането на чужди граждани. Разглеждахме и изказани резерви на неодавна от, по отношение на антитерористични договори, които се предлагат в международната общност. Сега ще се съсредоточа по-специално на международното хуманитарно право. Както знаете, ние изготвяме а, насоките на съвета а, по международно хуманитарно право. 2005-2009 година това е ставало. Разгледали сме изпълнението на насоките, е, само че те са най-вече насочени към държавите членки, не толкова към Европейския съюз. Те основно отговарят за изпълнението, но въпреки това и Европейския съюз играе важна роля при изпълнението на тези насоки. КОЮР не, е, не разполага с надзорни правомощия по отношение на, на насоките. Това го изтъкнахме на няколко срещи през февруари. Това число и тук при вас. Това обаче не означава, че следенето, наблюдението на хуманитарното право не е важна част от работата на работната група. Ние разглеждаме положението. А, дори на някое заседание да не се засегнат тези въпроси, това не означава, че те не са важни за групата. Естествено, също така и съветът има своя собствена правна служба. Националните делегации в, в съдействие с членове на КОЮР, с редица юристи на различни нива, в това число на по-високи нива, изпълняват насоките в областта на международното хуманитарно право. Вие споменахте Сирия, това не е наша изрична задача но в Сирия много пъти е се разглежда, например, на съвета по външни работи и дори в, на заседание на Европейския съвет от март тази година. Така че ако нещо не е включено в дневния ред на Койур, това не означава, че съветът не се занимава с тази тема. Документите се изпращат до всички заинтересовани страни в съвета, в това число и до членовете на КОЮР, така че да се осигури максимално съгласуване по въпросите на международното хуманитарно право. Знам, че няма време, но искам сега да ви запозная с това, какви са най-често масите дискусии. От 2009 година международното хуманитарно право е редовно в дневния ред на нашите заседания. През декември, след декември, е, службата за външна дейност със съвета е, създаде една междуведомствена работна група, която има е, за цел да съгласува дейностите на отделните институции. Е, благодарим на службата за външна дейност за допълнителни препоръки за изпълнение на насоките. Те се оказаха особено полезни. През декември миналата година приехме доклада на а, службата за външна дейност за изпълнението на насоките. Е, това определено ни помага в разискванията на а, въпроси от областта на хуманитарното право тази година. Тая година сме включили в доклада си и декларацията на върховния представител. За първи път имаме възможност да дадем своя принос и в международното хуманитарно право чрез доклада за правата на човека на Европейския съюз, който сте разглеждали миналата седмица. Също така разглеждаме мерките, на които предприема службата за външна дейност, това число ратифициране на международни документи. Допълнителните протоколи към Женевската конвенция в това число. Обменяме информация за напредъка на държавите членки и допълнителните ратифицирани инструменти в областта на международното хуманитарно право. И аз лично съм обсъждал об... с председателя на комисията по оръжията политиката на съвета в тази област. Имаме представител на службата от Женева и сме обсъдихме отново миналата седмица с съблюдаването на нормите на международното хуманитарно право. Надявам се това накратко да това да успя да ви създаде обща картина. Това е мое кратко изложение за нашата работа. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Много благодаря. Беше много интересно да чуем по какви начини работите във връзка с другите институции. Разбира се, нямаме много време, но мисля, че бяха повдигнати много въпроси. Трябва да видим как нашата работа тук може да извлече полза от вашата работа. Във връзка с годишния доклад за правата на човека са необходими повече взаимодействия. Ще бъде необходимо да се сътрудничим, за да се подготви за да се подготвим правилно под каквато и да е форма. Интересуваме се от много въпроси, които повдигнахте, например дебатът, който проведохме с нашата комисия по защита относно позицията и прилагането на стандартите по хуманитарно право за автоматизираните оръжейни системи. Не мисля обаче, че тук можем да обсъдим всички въпроси, да намерим отговори. Ако е възможно, ще ви помолим да отправите на нашето внимание вашите препоръки, за да можем ние да ги препратим на отделните държави членки. Е, ЕС няма политики в много области, които споменахте. Ще бъде добре да имаме и обществени становища от страна на е ЕС или от държавите членки, които да подчертават това по отношение на Международния наказателен съд. Не само тази не само нашата комисия, парламентът като цяло подкрепя дейността на този съд. Разполагаме с различни инструменти да засилим нашата подкрепа за ICC. Знаем е, за подготвения комплект от документи. Имаме план за действие, който да проследява процедурите в ICC. Ще дискутираме с председателя този следобед как бихме могли да подкрепим ICC. Ще бъде много интересно за нашата работа да чуем от вас госпожа Бритино Донаго, член на работната група на ICC. Благодарим ви, че дойдохте при нас и ще обсъдите как да подобрим подкрепата на държавите членки за ICC. Може би, ако има време, ще можем да зададем и някои въпроси след вашата презентация. Благодаря. Благодаря, госпожо председател, за тази покана и за възможността да разменим мнения с членовете на комисията. Трябва да кажа, че аз че господин Крисчен Браман, който е лице за контакт от нашата служба, също присъства. Искам да а, обясня някои неща за мантата на Койор ICC. Това е работна група към съвета, която е създадена през 2002 година. През 2002 година влезе в сила римският статут за създаване на Международния наказателен статут. Държавите членки на ЕС постоянно оказват подкрепа за създаването на Международния наказателен съд. Амбицията на нашия съд е да създадем един ефективен съдебен орган, която да се занимава и да подпомага създаването на система за международно правосъдие, където която ще осигури защита на жертвите на престъпленията. Създаването на COIUR ICC през 2002 година е практическа стъпка, като Европейският съюз ще продължи да подкрепя този съдебен орган. Както знаете, е работна група към ОВППС, и се ползва с подкрепата на, председат, на председателството на Европейския съюз. Работата ни се ръководи до голяма степен от решението на съвета от 2011 година и е плана за действие от 2011 година, прият с това решение на съвета. Искам да ви посоча някои неща от плана за действие от 2011 година, за да можете да си представите работата на Койор ICC. Решението и плана за действие от 2011 година трябва да подчертаят силната ангажираност на Европейския съюз в подкрепа на съда. На първо място трябва да се въведе универсалността на римския статут. На второ място да се подкрепи независимостта и ефективното функциониране на съда. На трето място да се подкрепи сътрудничеството с този съдебен орган. Член 60 от решението натоварва представителите на ЕС да контролират прилагането на тези четири цели. Европ... Нашият орган трябва да осигури приложимост на всички инструменти. Планът за действия, прият възоснова на решението на съвета, създава конкретни мерки, които комисията, върховните представители и отделните държави членки трябва да предприемат. Планът, на действи... планът за действие показва ролята на ICC в тази връзка. Той също задава и лицата за контакт от uh, ICC. Планът задава мерки. Не искам да посоча някои неща, основно основните ни цели, координационни мерки, определени предложения за сътрудничество с съвета и с отделните държави членки. Комисията трябва да се съсредоточи върху финансирането на отделните програми, които са включени в плана за действие. Съществува изискване към председателят на Койро ICC да информира парламента за основното, основните е, за основното развитие на ICC. Държавите членки също трябва да предоставят информации за контакти с парламента, за посещение на двустранни, и, на двустранни форуми. втората цел се отнася до универсалността на римския статут във връзка с независимостта на съда и с неговото ефективно и ефикасно функциониране. Четвъртата цел е свързана с мерките за сътрудничество и подкрепа на съда. И петата цел се отнася до това, че държавите членки трябва да подкрепят където е възможно работата на съдебния орган да засилват върховенството на закона и да предприемат институционални реформи. Ще се занимая по-специално с начина по който работи Коюр ICC. Той трябва да се събира поне два пъти на три месечие и съответно трябва да се провежда и едно годишно събрание. Всяко три месече трябва да се обсъждат регионални теми и съответните европейски политики. Койор ICC се занимава с много свързани с неговата работа въпроси. Основното в нашия дневен е, ред е спазването на римския статут в работата на нашата организация. Също така информацията за действията в държавите членки във връзка с приемането на измененията в Римския статут. След това говорим за мерките във връзка с плана за действие на ЕС. Ние се занимаваме основно с действия в тази връзка, втори инициативи, които трябва да осигурят универсалността на Римския статут и четвърто във връзка с принципа на комплементарност. Както каза и председателят, ние си взаимодействаме с други работни групи. По време на Ирландското председателство бяха създадени много контакти с работни групи, както Ирландското председателство посети нашия съд. Аз също Господ... Аз и господин Кингстън се срещнахме с тази делегация във връзка с инициативите във връзка с универсалността на Римския статут. Бяха обсъждаме напредъка постигнат в тази връзка на всяка от тримесечните срещи. Ние обсъждаме също и най-предизвикателните теми, по какъв начин можем да подкрепим? Как можем да изпълним задачите, които са зададени в, план, в плана за действие? Ние се занимаваме също с политическо сътрудничество, двустранни споразумения, които Европейският съюз би искал да сключи. Във връзка с прилагането на принципа за комплементарност. Ние се занимаваме с инициативи и действия в тази връзка. Беше създаден комплект от документи, който е, е представен на делегациите и на държавите членки и следва да им помогне и следва да им помогне да създадат необходимите да проведат необходимите действия. Това нашият, нашият съд се занимава и с конкретни а, случаи. Поне веднъж на три месечи е, ние се занимаваме с а, въпроси а, с оглед на действия на геноцид. по време на ирландското председателство Койор ICC на 5 мар, председател Тина Ентерман и господин Аки Сомоточоко се обърнаха към групата на 4 юни на срещата на ICC господин Харман Ван Хебел се обърна към групата в, например, участието на жертви в съдебния процес. Също така проведохме и размяна на мнение с много неправителствени организации. Това винаги ни дава много добра възможност да проведем ползотворна дискусия. С това приключвам моята презентация и ще се радвам да отговоря на въпроси. Също така господин Берман, който е лице за контакт от нашата организация, също присъства. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Много беше интересно да чуем тази информация за взаимоотношенията, които поддържате. Да. Имате думата, колеги. до година. Много ви моля, преминете на английски, тъй като преводачите любезно ни дадаха 10 минути. Next year, that uh, the Great War broke out in, in Europe and especially my country, in Flanders, we have suffered a lot. Uh,